I would Like to to welcome you this morning. Добре дошли на упражнението тази сутрин, но ще ви бъда благодарна наистина да вземете местата си, за да можем да започнем. So my first item is така, първата точка в дневния ред е приемането му. Мисля, че е прият бяха изпратени протоколите на всички членове на комисията, така че ако нямате възражения по протокола от заседанието от 26 февруари, можем да приемаме, да приемем, че и то е, и то е прието. А сега искам да приветстваме Клер Джента с добре дошла. Това е новият ни администратор ще бъде а, хубаво, ще бъде интересна съвместната ни работа. Клер е французойка, тя е работила и по-рано и в комисията а, по петициите, и в политическия отдел. Също така бих искала да ви съобщя, че изслушването на правото на петиции ще бъде на 23 юни сутринта. Следващото заседание на комисията е на 4 и 6 май и тогава ще има представители на Бундестака от Германия и от Бундестага ще има представители, които ще дойдат при нас в комисията по петиции. Заместник председателя Тимелманс ще дойде при нас на в 3 часа на 15 май и мисля, че много от вас, или поне се надявам, много от вас да присъстват на това обсъждане, което наистина ще бъде важно. Предлагам координаторите да говорят най-напред, след което да приложим принципа на спонтанните изказвания, ако вие не възразявате, разбира се. Няма желание за включване на точки в разни, така че ще премина към решенията на координаторите на заседанието, което току-що приключи. Дневният ред за 4 и 5 май ще бъде променен в резултат на обсъжданията и при положение, че вие приемете предложението. Испанските петиции ще бъдат разгледани през юни или юли, тъй като в момента текат процедури, свързани с изборите от социалистите и демократите беше повдигната друга тема по разписването на доклада за положението в Средиземноморието, който се изготвя от Либе, холистичния подход, така че бихме искали да разгледаме този документ максимално най-бързо. На 23 май до 12 часа могат да се подават материали, препорък, успорваните препоръки по 1062 от 2014 беше приета петицията като беше установено, че петицията може да бъде приемлива при положение, че се предостави допълнителна информация. На заседанието на координаторите обсъждахме много неща и ще се опитам да се върна на всичко едно по едно. По мисиите за установяване на факти. I'll, I'll get the information in the right order just. След една минутка ще подредя информацията в подходящия ред. Е, имаме вече е, решение за провеждане на мисиите, включва се и Испания, е, но трябва да решим къде да отидем за 2016 година. Тогава, може би, ще бъдем по-свободни и ще имаме възможност за срещи с граждани в държавите членки. Така че се надяваме тогава да проведем три или повече мисии за установяване на фактите. Те ще включват представители на всички политически групи, което ще им даде възможност да се срещнат с граждани, за да се прехвърли мост между институциите и гражданите и да се запълнят празнотите. След това имаше молба да, от господин Валенца да се отвори отново петицията и това ще бъде направено в контекста на новите основни насоки за работа на комисията. Имаше и молба от Европа на свободата и директната демокрация за отново разглеждане на въпроса с службата за закрила на децата. Имаше и молба от, а, по отношение на петиция 0313, но решението е да не се отваря отново тази петиция. След това говорихме за портала на комисията. Секретариатът а, ще предостави допълнителна информация за това, което предстои по проекта от тук нататък. А, след това пред предстои посещение на представители на Националното събрание на Уелс. Те ще ни посетят в контекста на правото на подаване и изслушване на петиции. А също така предложих на координаторите, ние като комисия по петициите, всяка година да организираме срещи с комисиите по жалби към националните парламенти с цел обмяна на идеи и добра практика. Така че това също предстои в бъдеще. Освен това, инициативата на 30 км в час по улиците, инициатива на гражданите, която се провали. Беше решено да не се предприема а, никакво действие по тази петиция. Ние имаме право на това. А, проучване за а, усиновяване без необходимост от съгласие. Това проучване се занимава с тема, която не е обхваната от други проучвания. Освен това трябва да кажа, че обсъждането беше много оживено и така стигаме до седма точка от дневния ред. Гласуване. По установището, по препоръките, във връзка с преговорите за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. Надявам се, че всички си носите картите за гласуване. Моля, поставете ги в машината и ако позволете отново да се върна на а, този доклад, а, той се третира по един неприемлив начин. Голямата коалиция не даде възможност да използваме възможността за предоставяне на коментари, дори не се стигна и до гласуване. Съжалявам, че политизирам въпроса, но ако ние не участваме в постигането на компромиса, което е нормално, тогава имаме право да се гласува нашето, нашата собствена поправка, ако темата не е обхваната и Разбира се, може в хода на гласуването това предложение за поправка да бъде отхвърлено, но въобще да не се включва в гласуването, според мен е неприемливо. Така че мисля, че поправка 101 поне трябва да бъде подложена на гласуване. Но в бъдеще нормалната процедура би трябвало да бъде поправки, предложения за поправки, които не противоречат на духа на документа да бъдат подложени на гласуване. Съжалявам, че говоря толкова пространно, но според мен е въпроси като ГМО и други трябва да бъдат изключени от този договор за, платно, за партньорство. Председателя, аз имам привилегията да реша какво да се гласува в комисията. Вашето, вашата промяна, вашето предложение за промяна не, е, не противоречи, така че нека да преминем към гласуването по процедура. Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите, нашето а, предложение за поправка по точка 12 а, искам да кажа, че от името на групата, а, че сме против това устно направено предложение. Госпожа Веоли поиска думата. Еве, Съвсем накратко. Съгласна съм с този а, принос, защото а, всъщност а, и Обединената левица отхвърли някои компромиси, обаче бихме искали да а, се гласува по тези изменения. Става дума за допълнение и нямаме а, противоречиви изменения, т.е. 100% поддържам линията на госпожа Окен. Добре, Can I now proceed to the vote? Сега можем ли да пристъпим към гласуване? Сега започваме с доклада на Валенса, поправка номер едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Две. Поправка номер две. За? Против? Въздържали се? Приема се. Три. За? Разделно гласуване по първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Четири. За, против,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 Поправка номер 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Поправка 11, първа част. Заедно с устното. А, не, устната поправка беше отхвърлена. Поправя се председателя. В такъв случай, нека да гласуваме по първата част. За? Против? Мисля, че трябва да проверим гласуването. The vote is open. Моля, гласувайте. Okay. PPP has two. It. Е, НП е два гласа повече. In this context there are two. There is a surplus of two. Тук има излишък от два гласа. Моля. А, сега всичко е наред. Моля. За... Край на гласуването. 11 за, 15 против, т.е. отхвърля се. Втора част. And the vote is open. Моля, гласувайте. The vote is open.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 Приключва, приключваме гласуването. 18 за, 12 против. Приема се. Поправка 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, трябва да проверим. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Край на гласуването. Приема се. Поправка 23 за. Против. Отново трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Vote is open. And it's everybody voted. Край на гласуването. Отхвърля се. 24. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Да проверим електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, Нека да проверим електронно, защото непрекъснато се... Непрекъснато се променяте начина на гласуването, така че трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Ще бъде полезно, ако и координаторите подсказват край на гласуването и предложението се приема.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 Нека да проверим електронно. Няма последователност в гласуването на групите. Непрекъснато си променяте гласуването. Моля, гласувайте. Everybody voted. The vote is closed. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за. Против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 Приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 44 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Добре, да проверим. 44 проверяваме. 44. Да се надяваме, че всички са гласували. Край на гласуването. 22 ма против. Ми трябва да посочвате по-ясно. Изменение 45 за против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Добре, ще проверим режим на гласуване. Край на гласуването. И наистина е одобрено. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1, кой е за? Против, въздържали се, Приема се. Изменение 54 за. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не казвайте не. Поискайте проверка. Добре, реши на гласуване. 54. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 55 за против въздържали се, отхвърля се. 56 за против въздържали се, приема се. Не казвайте не, както казах, поискайте проверка, режим на гласуване. По изменение 56. Край на гласуването по изменение 56. Одобрено е. Преминаваме към компромисно изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 58. За? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но по-добре да проверим. Режим на гласуване по изменение 58. Режим на гласуване по изменение 58. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Режим на гласуване. По изменение 67, край на гласуването, приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 86. Всъщност не извинявайте, почакайте, казва председателката. Аз не видях компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Явно е прието. Сега преминаваме към 86 за против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, мисля, че е отхвърлено. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се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 Имаше молба от зелените за разделно гласуване по изменение 101. Кой е за? Изменение 101. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим. Ако колега поиска да се провери вод,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 abstentions rejected check the vote is open on one hundred and seven the vote is open and the vote is closed Режим на гласуване по 107, край на гласуването, одобрено е.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 113. Разделно гласуване. Гласуваме първата част. За. Против. Въздържали се. Приеме се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Добре. Проверяваме. Необходимо е да посочите, че искате проверка. И край на гласуването. Приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, също се приема. Компромисно изменение 6, кой е за, против, въздържали се, приема се с явно мнозинство и сега гласуваме по проекто становището електронно в целия му вид с измененията. Режим на гласуване, моля. Още няколко гласа са ни необходими. Още един човек трябва да гласува. Ако не, ще закрия гласуването. Одобрено е. Благодаря. Благодаря за свършената работа от докладчика. Преминаваме към следващото гласуване. don't know which one is mine. I don't have it. Uh, you, you can yeah, I have it here. Okay, so then we move to the vote. И така преминаваме към а, гласуването на а, основните права в Европейския съюз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 въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 е оттеглено. Преминаваме всъщност компромисно изменение 2, разбира се. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Отхвърля се. Добре, проверяваме. Режим на гласуване по изменение 23. Би било добре координаторите да показват как върви гласуването и аз съм член и аз трябва да знам. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, приема се. Казва, поправя се председателката. Изменение 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 6. Кой е за?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 Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 49 е отеглено, 50 за, против, явно е одобрено, 55 за, 55 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието. 54 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 то пада. Не. 66 67 не сме гласували. Okay, the request by the Greens is... Зелените искат да се гласува по изменение 66 с една допълнителна част, която не беше включена. Така че кой подкрепя да се гласува по допълнението, което според зелените не се обхваща. Кой е за? Против? Въздържали се? Въздържали се? Трябва да проверим електронно. По 66-то изменение, моля гласувайте. And I close it. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за Gains. против въздържали се приема се компромисно изменение 8 за против въздържали се приема се 68 за против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9. За, против, изменение, приема се. Изменение 70. За, 70. За, против, въздържали се, приема се. 72. За, против, Въздържали се. Нека да проверим електронно. 72. Режим на гласуване. I close the vote. And it has been approved. Край на гласуването приема се. 76. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 оттеглено, 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92. Докладчикът моли за... Porque... Госпожо председател, имам един въпрос в... Също 52 отпада, защото беше прието 55. Аз мисля, че 55 наистина беше прието, поради което е, нямаше смисъл да гласуваме по другото. Току-що проверихме. Да, имате право. Да. Изключено от гласуването. Деветдесет и две. За. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Някой проверка ли поиска по 96? Добре, електронна проверка, режим на гласуване. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 97 за, против, задържали, е, въздържали се, отхвърля се. Проверка, електронна проверка по 97. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се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 105 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 106 за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуване по целия документ и това гласуване ще стане електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се единодушно. Поздравление на докладчика. Много благодаря. Скъпи колеги, гласуването беше дълго, от не повече време, отколкото беше планирано, така че нека веднага да преминем към следващата петиция, внесена от Пао Штефан. Отнася се до проекта Lebensraum Матихтал. Това е петиция 1004 от 2014 година. С удоволствие приветствам с добре дошъл вносителят Пао Штефан. Той е изготвил и презентация с PowerPoint, след което ще дам думата на представителите на комисията. Но а, имате думата. Извиняваме се още веднъж за това, че гласуването продължи по-дълго от предвиденето, но така или иначе ние с това се занимаваме. Така че имате 5 минути за изказване. Thank you. Първо, добър ден на всички. Поздравявам ви от все сърце. Казвам се Пао Штефан и аз съм а, ръководител на Ферайнс Лебенстрал Тал и всъщност става дума за новопланираната магистрала Б740 между Брауна и Шафвайхен. планирането на общия проект е вече готово и е, се е, изгражда като нова магистрала паралелно на настоящата Б-147. Този проект беше разделен от отговорните политици на пет части. Ah, thank you. Diese Technik. Ähm, damit begründet с а, това беше посочен аргумент, че а, е, съгласно Закона за опазване на околната среда от 2000 година не е а, е, необходима от, а, оценка на въздействието върху околната среда. Първата отсечка беше разделена отново на три части и а, е, по смисъла на правораздавателната практика на Европейския съюз трябваше да бъде приложен доста широк мащаб, за да не, е, не бъде заобиколено и задължението за проверка съгласно закона от 2000-та година. Същинският смисъл на този проект се състои в това до 2018 е, година е, трябва да бъде готова магистрала А94 от баварска страна и да се свърже с А1 и А10 от австрийска страна. Е, по този начин се изгражда една нова отсечка през гъстонаселена област. В действителност е, движението ще бъде много по-голямо, отколкото в отделните отсечки и по този начин в е, допълнение на това ще, трябва да, ще бъдат превишени праговите стойности, установени при ОВОЗ. Освен това, има една отсечка от 40 км, която минава през гъстонаселена област. Например, центъра на Шалхен се разделя на две по този начин. Виждате това върху фолиото и Въздействията върху околната среда, предвид изложените факти, са значителни и има вреда за здравето на местното население и на следващите поколения. Отказът от е, ОВОС води до една неправомерна тактика и още днес се виждат е, екологичните въздействия на транспорта, най-вече на тежкотоварния транспорт. И е, това още повече се влушава поради отделното изграждане на отсечките. Освен това, в Германия и в Чехия, както видяхте на предходната картина, е, трябва да бъдат включени тези отсечки в е, изпитването, така че да се действа в, по смисъла на Закона за опазване на околната среда от 2000 година. Обаче такава проверка не е извършена от компетентния орган е, поради е, липса на констативна процедура, ние като екологичен, е, екологично сдружение въобще не сме в състояние да предприемем действия. Освен това, ние не получихме в началото никаква информация. В крайна сметка, е, влезе в сила на 30, на 30 октомври 2001 година конвенцията Аркус и е, това а, дава възможност право на а, отделните лица на достъп до а, съдебна защита. Освен това, а, на нас ни се отказва правото на публичност в процедурата по вземане на решения по екологични въпроси съгласно член 6 от Архуската конвенция. И а, мога да кажа, че А, въздействието върху здравето на хората ще бъде много голямо, ще бъдат унищожени е, много земеделски площи и, е, както виждате, е, центъра на Шалхен се разделя и цели части от населени места се отделят от центъра. Също така се увеличава опасността от наводнения в тази долина. Освен това, няма добро съотношение между разходи и полза. Това беше резултат от едно проучване в Виенския университет тази година. Има само е, разтоварване на този път на артерия от 20%. Така че молбата ми към вас е да, започнете ускорена процедура на 4 октомври. Трябва да се направи първа копка в Унтерфинген и до сега не сме имали възможност да направим нищо. Много ви моля, приканете австрийското федерално правителство и най-вече правителството на провинцията да извърши ОВОС за цялата дължина на магистралата, също и частите в Германия и в Чешката република. Много ви моля, помогнете ни съгласно конвенцията от Архус и съгласно действащите правни механизми да можем да упражним правата си на базата на тази конвенция. Иначе мога да кажа, че сме абсолютно безпомощи. Може би вие бихте могли да подкрепите и австрийското местно правителство на федералната провинция, правителството да подкрепите във връзка с изготвянето на концепция по отношение на ресурсите. Много ви моля, помогнете ни и а, накрая бих казал, че има при нас доста опасения, доста страхове. От една страна има отрицателно въздействие върху населението, но преди всичко става дума за това, че политиците не спазват законите в този случай. Както казах, тук не се прилага демократичен подход, така че ви моля още веднъж помогнете ни да бъдат спазени законите. Благодаря също така, че приехте тази петиция. Благодаря, че е, ни се отнесохте сериозно към нас. Това е едно приятно чувство. Благодаря за предоставената ми възможност да изложа нашите искания. Благодаря за вниманието и ви пожелавам успешен ден. Мистер Штефан. Благодаря, господин Штефан, за това, че пътувате отдалече, за да дойдете при нас и да споделите а, вижданията си. А сега давам думата на членовете на комисията. Марк Оливър Хайкам, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя на петицията за направените от него пояснения. Искам да кажа, че петицията получихме едва вчера, така че много ви моля, проявете разбиране за това, че нямаме окончателна позиция по нея. Приемам а, и първото проучване показва, че при, при, приложенията към петицията са а, много важни и ние трябва да ги анализираме. Вносителят засегна тук две големи теми, а именно както каза, тази е, неправомерна тактика на е, салама, т.е. парче по парче, това противоречи на правораздавателната практика на е, Европейския съд и това е вярно. Т.е. не може един общ проект да бъде разделен на няколко проекти, за да се избегнат задълженията съгласно закона. Това не се допуска. А, първо искам да кажа в обобщение е, какво е, ние е, установяваме до сега. Австрийският закон предвижда прагова стойност от 10 км за ОВОС. И има и проекти, които са в пространствена връзка, връзка по същество, така че трябва да бъдат взети и кумулативните аспекти предвид. Вносителят посочи сега още веднъж в настоящата дискусия, че е, планирането на целия проект вече е готово. И а, е, сега ние питаме как се отразява това в а, е, съответната документация. Това, което ние разбираме, че целият проект, а, дължината е 40 км, е разделен на 5 подпроекта, след това на още 3 и е, в крайна сметка. Е, Първата част е приета, втората се намира в фаза на разрешение, а третата част все още не е достигнала тази фаза, което означава, че праговата стойност или граничната стойност не е постигната. Освен това, искам да посоча, че когато се планира втори проект в пространствена връзка, в този момент трябва да се извърши проверка дали кумулативно първия проект е, трябва да се включи в е, изпитването и в оценката. Комисията ще провери по-подробно фактите и след това ще изложи позицията си. Втората точка, която изтъкна вносителят и която според мен е много интересна, а е именно упрекът, е, че не се спазва Архус конвенцията в Австрия и не се изпълнява. Той посочва, че е, той е ръководител на известно екологично дружение, съгласно австрийския закон за опазване на околната среда и е, в качеството си на такъв той е, не може да заяви участие в процедурата по установяване и ако резултатът от нея е отрицателен, може да бъде е, атакуван пред съда от е, едно екологично сдружение и това е особеното в тази ситуация, в която ние се намираме. Нямаме отрицателна оценка много ме моля, коригирайте ме, ако това не е така. Така че вие ако, при това положение нямате възможност да действате като екологично сдружение априори и също е, запазвайки си правото на проучване, би било възможно, подчертавам, би било възможно да а, има пропуск, който не е умишлен. Може би австрийският законодател а, не е допуснал този пропуск умишлено. Въпросът е за окончателното разрешение, което можете да атакувате. И втория въпрос, взели ли сте предвид а, възможността да се а, защитавате по съдебен ред? А, тъй като не можете да внесете искане за процедура по установяване. Освен това, искам да посоча, че в момента пред Европейския съд е, има висящо дело срещу Република Австрия, горе-долу по този въпрос. Става дума дали е, една отрицателна оценка може да бъде включена в е, последващата процедура. Ние очакваме относително скоро, не мога да ви кажа точно кога, решението на Европейския съд и се надяваме, че ще можем да вземем отношение по него, а именно доколко е, екологични организации могат да имат достъп до съдебна оценка. Ние ще е, анализираме решението в тази светлина и е, също така в светлината на информация, която вероятно вие ще подадете. Благодаря на вносителя, благодаря и на госпожа председателката. Благодаря много. А сега колегите, които искат да се изкажат, имат възможност. Господин Бекер, моля, бъдете кратки, защото сме много закъснели. И ако не е наложително вашето изказване, просто се откажете от него. Господин Бекер, две минути имате. Е, Благодаря, госпожо председател, уважаеми представители на комисията уважаеми господин Штефан. Аз искам да посоча, че тук става дума за нещо наистина неотложно, защото само след няколко седмици или месеци започва строителството. Аз искам да благодаря на комисията по петициите, че е, беше уважено искането за неотложно разглеждане, поради което за мен е напълно неразбираемо, че представителят на комисията Току-що каза, че едва вчера е получил документацията. Аз мисля, че този факт трябва да се изясни. Много ви моля, направете необходимите постъпки за това. Освен това е ясно, че тежкият упрек на вносителят, а именно за обикаляне на закона за ОВОС трябва да бъде обект на проверка. Благодаря на представителя на комисията, че а, не се позова само на късното получаване на документите, а даде полезна информация по същество, а не каза просто аз нямах време да прочета документацията, тъй като а, строителството скоро започва, трябва да се действа бързо. Ако не бъде а, спазен закона за овоз, тогава с а, много голяма неотложност трябва да започнат съответни стъпки. Ако това не се направи, нещата се обясняват от само себе си, това е материя от много голямо значение, дали един орган заобикаля закон или не, поради което аз смятам, че е, трябва веднага да се изиска становището на австрийските компетентни органи. Благодаря. Петър Яр. Петър Яр. Точно тук искам да се включа и аз след изказването на колегата Бекер. Имаме вероятно работа с една австрийска особеност да се разделят проекти по този начин, за да не се прави овоз. След това установихме, че това е погрешно и трябва да бъде малко по-бързи. Благодаря колега Бекер. Така че не след това да кажем нещата протекоха по неправилен начин. Въпросът ми е следния. Комисията правилно установи, че за първите 10 км километра и не можем да направим нищо никой няма намерение да а, е, прави нещо наистина. Е, най-малкото в момента е а, е, да се попитат австрийските отговорни лица дали искат да изграждат а, повече от 10 км. Казват, че започват с 10. А, втората отсечка се планира. Твърди се, че няма връзка между тях, така че а, проектът има смисъл, ако се започне на 4 юли като цяло. И а, за това а, едва ли а, някой ще разбере, че ще че е добре да се спре втората отсечка. Така че аз в случая искам а, информация от Австрия какво точно се има предвид. Виждам, че няма други желащи за изказвания. В такъв случай петицията остава открита и ще поискаме от австрийските власти допълнителна информация. Ще го направим бързо, по най-спешния възможен начин ще се свържем с постоянното представителство на Австрия тук в Брюксел. Може ли така да процедираме? По... Жълбоподателя доволен ли е? Да, и аз съм доволна, ако вие сте доволен. И така благодаря на всички. Искате ли да добавите нещо? Доволен сте от решението? Благодаря. Аз, между другото, Имам а, един а, план а, за тази част на Австрия. Всичко е посочено тук и а, всъщност а, нещата са така. Те са на лице. Между другото, а, до 2010 година имаше данни на страницата, сега вече не. Разбираме, ще говорим с представител на комисията веднага и ще се свържем с представителството на Австрия тук в Брюксел. Благодаря ви много и лек път до дома. Следващата петиция, която ще обсъдим е номер 1833 наклона на черта 2013, внесена от Гизела Урбан и Габриеле Менцел от името на няколко сдружения за защита на животните. Имате думата тук ли сте? В залата ли е вносителя на петицията? Моля, заемете местата си. Имате 4-5 минути за изказване. Може ли да започнем веднага? Искате да ни, докаже, да ни покажете едно видеофилмче, така че моля, покажете го. Sehr geehrte Vorsitzende, bitte Уважаема госпожо председател на Комисията по петициите, уважаеми присъстващи, казвам се е, Гизела Урбан от Сдружението Приятели на животните без граници. През октомври 2013 година е, подадохме нашата петиция Стоп на Рич и Стоп на опитите с животни. На 1 април 2014 година тази петиция беше разгледана от Комисията по петициите обявена за допустимо. От тогава измина една година. През тази една година много животни трябваше да понесат понесат е, големи е, мъчения и да загубят живота си. Ние сме убедени, че опитите с животни са морално неприемливи и научно е, ненадежни. Поради това, вместо това има ефективни методи за изпитване без участие на животни, например разработени от доктор Клаус Райс. За съжаление, техните альтернативни методи до сега не са валидирани, което обаче е, не е известно, е, че опитът с животни никога не е бил валидиран. На всеки 10 е, секунди е, едно животно умира при опит в Германия умират всяка година около 3 милиона животни, в Европейския съюз около 12 милиона животни, обаче истинската цифра е много по-висока. Около 58 хиляди души всяка година умират поради страничните действия на лекарства, при които са прилагани опити с животни. Причина за смърт номер 4. Не трябва да сте учен, за да предположите, че всички резултати, които се събират от опити с животни, е, и показват резултати само за съответния вид и като си помислим по-точно и се задълбочи малко в материята, дори е, само като тълкуваме нещата за съответния индивид, е, при който се е, експериментира, може да се установи това. Здравият човешки разум подсказва, че е, опитите с плъхове по-скоро резултатите от тях не могат да се пренасят върху хора. Искаме да ви покажем едно филмче, което беше създадено преди 34 години. Както знаете, е, европейските закони и националните закони предписват е, опити е, с гризачи и токсични опити с негризачи. Това могат да бъдат примати или кучета. Кучето най-често се използва за тестване на пестициди. Тук става дума за вредното вещество триметилфосфат. То се прилага. медикаменти.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 Очевидно имаме някои технически проблеми, но искам да ви уверя, че проучихме подробно петицията ви. Комисията разгледа цялата информация, която сте предоставили, така че предлагам, ако не възразявате, да приключите, след което ще дам думата на представители на комисията. Въпреки това, аз е, искам съвсем накратко да опиша филма, който нямаше как да се прожектира. Става дума за една лаборатория в Швейцария и за едно проучване е, върху триметилфосфат, средство за борба срещу вредители и е, то беше избрано е, за е, тестване това вещество. Филмът показва на какво брутално въздействие са, възло, са изложени мирните животни всеки ден. Е, някой спира таблетките с... Е, някой тъпче таблетките с отрова в... Е, м- устата на животните, е, мускулна слабост, е, е, крампи, гърчове е, и едно куче просто умира в клетката си, не може да се изправи повече. Опитва се само безпомощно да размахва опашка. На 151-я ден е, умира последното животно. С какво право се е, подлагат животните на подобни мъки. Това не е ли дълбоко неморално едно живо същество да се отравя по такъв коварен начин? Един а, опит, а, свързан с директивата РИЧ, Европейски регламент 544-2011 за а, директивата за пестицидите и Novel Food директивата в Европа, показва, че изискванията към събиране на данни не винаги отразяват актуалното състояние на науката и технологиите, защото междувременно повече от 40 альтернативни методи са признати в ОИСР. Американците Извинете, но предишният оратор говори е, по-дълго е, от нас. Е, имам предвид предишния вносител на петицията. Той, на него отделихте повече време. И как можете да ме прекъсвате е, при такъв важен въпрос? Въпросът е наистина важен, но ви уверявам, че колегите ми са се занимали много подробно с материала, проучихме го, за съжаление не е възможно да покажем видеото. Сега даваме думата на представителите на комисията, на членовете на комисията и колегите. Е, вие можете да приключите накрая. И така, с удоволствие давам думата на Карен Килиан от комисията. Заповядайте. Благодаря много. Госпожо председател, ще се опитам да спазя времето. Ние вече получихме доста информация и доста отговори след първото внасяне на петицията. Искам да отговоря на онова, с което се занимава петицията – Въпросът е за това как животните могат да бъдат използвани като научен модел за реакциите на хората, особено в токсикологията и доколко изискванията за данни в европейското законодателство са обосновани, особено по отношение на регламента РИЧ. Искам да подчертая, че казаното в петицията и това, което чухме тук, не означава няма научно, научен консенсус до това доколко животните и техните реакции са показателни. Поне от 100 години се правят научни проучвания на животни най-вече за лекарства и те показват, че поне до известна степен животните и техните реакции са показателни за реакциите на човека. Тези модели в никакъв случай не са на 100% съвършени. Важно е да се разбира, че има ограничения и да се вземат тези ограничения предвид. Новите технологии, въведени в научните изследвания, доведоха до голям напредък в разбирането на механизмите на клетките и молекулите, така че ние вече и използваме резултатите, за да намалим значително необходимостта от изпитания върху животните, така щото да бъдем достатъчно сигурни в крайния резултат. Всички тези нови технологии и механизми познанието, с което сега разполагаме, ни дават само възможност да се запознаем с отделни парченца от мозайката, но не можем да ги включим в един общ модел, който да ни помогне да сме сигурни, че разполагаме напълно с информация за организмите. Това означава, че и в бъдеще ще продължим изпитания на животни. Второто е, че по горепосочените причини в токсикологията все повече се използват альтернативи за проучване на различни химически вещества. Така се разработват методите за зачеване инвитро, компютърни е, механизми, с които се проучват различните химически вещества, за да се предвиди по какъв начин те биха повлияли върху други вещества. Но и сред учените няма е, консенсус, е, че може да се върви напред без всякакви изпитания върху животни. Така че съвместните проучвания на комисията водят именно до това заключение. Има голям напредък в някои области, примерно възпаление на очите, на кожата, но искаме да продължаваме да проучваме въздействията на различни химически вещества върху организмите. И за сега поне не можем да го правим само а, чрез компютърни методи. Петицията споменава американската програма US 21 и се твърди, че в Съединените щати проучванията се правят само лабораторно. Нека да кажа, че това е непълно представяне на работата по този проект. Изследователите се опитват да съберат необходимите познания по химически, е, за химически вещества чрез най-различни методи. Целта на този проект, поне в краткосрочна и средносрочна перспектива, е да се приоритизират и определят е, химическите вещества, за които е необходимо допълнително, допълни, са необходими допълнителни изпитания. В Съединените щати се изисква оценка на риска и при различните химически вещества се използват изпитания върху животни. Методите са много подобни на тези, които се използват и в Европа. Дейността на комисията в сферата на развитието, на, на разработването и альтернативните методи е голяма. Няма да говоря в подробности, но и за РИЧ, но и за други а, актове ще кажа, че ние непрекъснато актуализираме доказателств... законодателството си на база на доказателствата и анализите, които получаваме. Вносителят на петицията предоставя най-вече устаряла информация. От тогава има много новости. Регламента РИЧ също е актуализиран и е, всичко, е, за което стана дума, е, е доста устаряло, защото от тогава до сега нещата доста са напреднали. Благодаря, председателя. Благодаря ви за точното обхващане на материята, така че ще помоля вносителя да се занимае по-подробно с информацията, която предоставя комисията. А сега, колеги, имате думата. Благодаря. Благодаря на вносителя за присъствието. Аз в Дания също участвам в съвета за изпитания върху животните и аз представлявам правата на животните. Ако ние спазваме правилата на ОИСР за изпитания върху животни, нещата биха били много различни. Наистина би било много по-различно. Но в Дания съществува закон за защита на животните и, например, е забранено животните да страдат. Примерно, когато се правят а, изпитания за различни бол, болко успокояващи, те се правят върху животни. И трябва да поискаме от да попитаме комисията дали действително тя държи да се спазват всички правила на ОИСР във всички държави. Първо. Второ, в лабораториите трябва да се забрани изпитанието върху животни, защото то е изключително скъпо. И ако, го, и ако сравните положението с Съединените щати, ще видите, че в Съединените щати има закони а, за защита на а, пациента, а, които не съществуват в Европа. Тоест, ако има някакви ефекти на лекарството върху пациентите, те водят до последствия, имат последствия с тях. А когато се правят изпитания на лекарства, не се знаят все още какви са ефектите върху всяко едно живо същество. Така че не може да се каже, че ние подкрепяме индустрията в това отношение, че това е в интерес на, на развитието. Не е така. Освен това, нека да дадем един по-нов пример. В Дания се провежда много интересно проучване в, химическите, в химическата индустрия се казва, че трябва да имаме доказателства а, за въздействието на тези изпитания върху животните, колко отрицателно е то и мисля, че това е много силен аргумент. Ако нямаме изпитания върху животни, свързани с мъжката фертилност, например, сега се използват различни технологии е, за тези изследвания, изследвания върху фертилността, но ние знаем, че тези медикаменти влияят обаче и върху мозъка на бебето. Разбира се, бих предпочела да се използват плъхове за тези изпитания, а не хора, не деца. Така че съжалявам, че а, ние можем само да настояваме да се прилагат правилата на ОИСР навсякъде. Благодаря. Петър Яр. Yeah. I'm, I'm making a mistake. Елеонора Евиос for the floor before. Не, Елеонора Евиос, грешка. Елеонора, най-напред вие. Елеонора, the floor is yours. Елеонора, имаш думата. Искате да се изкажете ли? Да. Аз бих подкрепила тази петиция и е, много се радвам, че, сте, е, за, заним, че се занимавате с този много сериозен въпрос. Ние знаем, че инициативата е да се спре вивисекцията. Тук ще има дебати по този въпрос и през следващите месеци. Аз мисля, че независимо от уверенията, които получихме от Европейската комисия, проблемът е много важен, трябва да бъдем много бдителни, може би трябва да разгледаме отново регламента РИЧ, защото там се позволяват някои опити, независимо от факта, че има много добре известни альтернативни методи, които са много по-ефективни, далече по-ефективни, които никога не са били обект на валидиране методите, които би трябвало да се приложат. Няма научни данни, че опитът, опитите върху животни са полезни при някои случаи. 0,004% от медикаментите минават, се подлагат на цялата фаза предклинични изследвания. Това са варварски, ненаучни процеси, които са необходими да защитят и хората. Нашето здраве е изложено на опасност също както и нашата акти, етика. Това е варварска практика. И сега вече, Петър, имаш думата. Проява. Е, Първия ми коментар към вносителите на петицията. Когато обсъждаме петиция в нашата комисия, тогава това означава признание от членовете на комисията, че става дума за важен проблем, който трябва да бъде обект на политическо разглеждане. А иначе много бързо можем да приключим петицията с отговор. Е, комисията подчерта това е, и става дума за следното, че има различни организации, които се занимават с тези неща и има някои резултати вече в тази насока през последните 20 години. Е, да бъдат изключени опитите с животни, да се разработят нови технологии на клетъчна база и е, се занимаваме с въпроса е, как могат е, опитите с животни, ако не да бъдат изключени, то поне да бъдат ограничени. Комисията посочи също, че в момента работи върху е, актуализиране на правното основание за регламента РИЧ и аз мисля, че точно тук е, се корени големият компромис. Е, опитите с животни, ако не могат да бъдат изключени, трябва да бъдат сведени до минимум. Също така повторни опити не трябва да се провеждат. Е, това също трябва да се вземе предвид. Много от опитите, които са извършени, се повтарят на редовни интервали. Навсякъде в Европа не е необходимо да се правят опити, но могат само на едно място да бъдат правени и да се прилагат преди всичко новите технологии. Сега със свои думи ще кажа, че ако на клетъчна база се установява вредното въздействие на дадено вещество, трябва да не се е, включва в опит с животни. По тази причина бих казал, че е, вашите действия имат смисъл, е, трябва да достигнат политиците. Политиците се опитват в ежедневието си да намерят компромис, така че да можем да продължим напред. Виждам, че председателката ме гледа строго и трябва да приключвам. Is... Много благодаря. Това наистина е важен въпрос и именно за това всъщност можем да кажем на вносителите за това, което ще стане на 11 май. Имаме публично изслушване по една е, гражданска инициатива под надслов Спрете ви висекцията. Това ще бъде добра последваща дейност на вашата комисия и слушахме комисията, колегите могат да го обсъдят и могат да ви уверя, че нашата комисия ще участва в това публично изслушване за спирането на виви секцията, така че предлагам да закрием тази петиция, да, вземем, да предприемем следващата стъпка. Благодаря ви за това, че дойдохте. Приятно и а, бе, безопасно пътуване. Обратно надявам се, че ще можете да видите малко от Брюксел. Сега трябва да побързаме. Имаме много точки. Господин Ернесто Сохо, тук ли е? за, по петиция 0570 от 2013 година за корупцията в Румъния. Добре дошли и ви давам веднага думата за 5 минути. Мога ли да прекъсна какво ще стане по-нататък с нашата петиция? Това е въпрос на вносителката. Как ще продължи работата по нашата петиция? Не разбрах. Добре. Изслушахме ви, изслушахме комисията. От тук нататък колегите ще а, вземат а, вашата идея за общото изслушване. Вашата петиция е полезна за нас за последващия диалог. Благодаря ви. И сега наистина с удоволствие давам думата на следващия вносител, господин Сохо, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Искам да започна като обяснявам, че аз обяс... пояснявам а, а, по е, петицията вместо господин Сохо, е, тъй като той е в момента на лечение, тъй като неговите активи бяха е, отнети в Румъния. Той е загубил 2 милиона евро, които инвестира в Румъния. Няма много време, така че ще дам много я, кратко резюме с най-важните детайли. Господин Господин Сохо е ангажиран в 11 дела. Много е трудно да се анализира това. Той е създал е, една компания в 2000-та година в северната част на Румъния. След като е създал компанията, се е, източват пари от администраторите, когато господин Салхо установява това в 2003 година, започва да съди администраторите, но се сблъсква с съдебния, съдебната процедура. Господин Сохо не бил призован на съдебните заседания. Например, имало е отхвърляне на един документ, който съдържа апостил защ... и, и там се казва, че не може да се приеме, тъй като не е подписано. Господин Сохо не е призоваван да се яви в съда. Директора на компанията му показва, че не може да спечели делото, защото той е платил 24 000 евро за благоприятно решение. Той не е имал възможност да обжалва никое от съдебните решения. Полицията скрива една жалба за 400 000 евро а, и след това казва, че господин Сохо отегли жалбата си, с фалшив подпис. Той се обръща към властите в Букурещ. Установено е, че капитан в полицията е действал неправомерно. Обвинен е бил в кражба и след това е изчезнал напълно. Господин Сохов, всъщност не е бил в състояние да извършва дейността си. Няколко прокурори междувременно са отстранени от службата си поради корупция и това поставя под въпрос съдебните дела. Администраторите обаче не бяха призовани. Е, господин Соко, Сохо казва, че не иска да плаща подкупи на е, съдиите, на магистратите, на полицията. Системни пречки са е, поставени пред него. Той не е, мож, не е имал достъп до съдебните инстанции. Всичко това е а, в съответствие с доклада за корупцията в Румъния в Европейската комисия за 13 и 14 година. Господин Сохо раз разкри корупция а, по отношение на министър-председателя тогава Адриан Настасе. А, беше му казано, че има разделение на властите, има три отделни органи, които се занимават с корупцията. Господин Сахо се е опитвал да се свържи с тези органи. Европейския съюз дава средства на Румъния да се бори с корупцията. Испанското правителство също е участвало заместник главния прокурор прехвърля делото в Тимишуара и а, това е единствения отговор, който се получава. Испанския посланник говори с, с главния прокурор, който му казва, че нищо не може да се направи. Той отива и търси помощ от представителя на Румъния в Европейския представител на Европейския съюз в Румъния, но и той не може да помогне, тъй като това дело се дължи на вътрешно присъща корупция в Румъния и той няма да може да се защити. Това е в явно нарушение на член 20 до 24 на а, Европейската харта. Ние представихме тези факти, имаме а, подкрепеща документация за това. И той пита какво могат да направят европейските граждани тогава, когато им е отказан достъп до правосъдие. Благодаря господин Гарсия от името на господин Сохо и сега а, с удоволствие мога да дам думата на представителя на комисията господин Дейегер. Добър ден, чувате ли ме? Много благодаря, госпожо председател. Добър ден. Бих желала да започна с благодарност към вас за вашата петиция. Много съжалявам за това, което се е случило на господина и за загубените от него пари, но както беше показано в писмения отговор, комисията не е компетентна и не може да се ангажира с жалбата, тъй като това не се отнася до правото на Европейския съюз. Не можем да открием жалба, но ние много а, съчувстваме на вашия случай и на други редовно докладвани подобни случаи. Вие питате дали в искате в комисията, дали а, питат комисията дали а, правим редовен мониторинг на а, борбата с а, корупцията в Румъния. Да, правиме го чрез механизма на сътрудничество и проверка. Този механизъм беше въведен а, в 2007 година по отношение на Румъния, за да може да помогне на Румъния да е, включи е, реформата в съдебната система и Румъния спазва е, няколко репери. Бяха направени по няколко посещения в годината в Румъния с експерти от различни държави членки, за да се проследи напредък. Всяка година комисията е, излиза с доклад и прави препоръки по механизма за сътрудничество и проверка. До последния документ е преди няколко месеца. вие можете да видите че напредъка в 2013 година се засилва в 2014 година чрез повишен професионализъм и борбата срещу тежката корупция. Но а, наблюдението е, че този напредък следва да бъде засилен, за да стане необратим. Правителството отчита необходимостта от борбата срещу корупцията и проблема е толкова голям, че изисква сериозно. А, накратко, има напредък, корупцията съществува, през миналата година има напредък, близо 800 души са арестувани за корупция на високите етажи на властта. петима е, магистрати бяха, 25 магистрати бяха осъдени по отношение на механизма за мониторинг има по време на европейския семестър, европейския съюз, съвет ще направи препоръки към Румъния за борбата срещу корупцията, защото, както вие казвате, това е спирачка пред економическото развитие на Румъния и в тази рамка виждаме ние напредъка във вашата петиция петиция има един втори пункт за финансовите механизми. Мога да ви уверя, че в финансовия регламент и в регламента за структурните фондове съществуват разпоредби за одитите е, от гледна точка на системните проблеми, лошото прилагане на законодателството, може да бъде суспендирано плащането и аз ще, се, ще спра до тук, защото това беше всичко, което иска да кажа. Да, благодаря ви. И сега с удоволствие давам думата на колегите първо и с Комбилба. Много благодаря и Добре дошли на Ернесто Сухо и а, неговите предружители. Мисля, че трябва да чуем още нещо от комисията. Трябва да чуем какви са конкретните а, стъпки, които а, ще предпазят гражданите и на Румъния и на Европейския съюз от такива нарушения. А, комисията говори много общо, но това не е отговор на онова, което ни пита гражданина. Господин Сохо е бил предприемач, бизнесмен, който иска да развие дейността си в международен план, а сега фалира вследствие на условията, при които е трябвало да работи неговото, неговото дружество. Така че това е проблем, който в много голяма степен ние познаваме. Румъния многократно е споменавана в доклади в комисията във връзка с проблеми с корупция по високите етажи на властта, в съдебната власт и именно за това тя е обект на мониторинг. Търсят се конфликт на интереси сред съдебната власт и сред представители на изпълнителната власт, нещо, което е особено видно на местно ниво. През 2013 година доклада твърди, че има напредък, но той не е достатъчен. Така че в резултат на всичко това господин Сухо беше доведен до фалит очевидно нещата никак не вървят на добре. Днес комисията ни казва, че а, с удоволствие ще се занимае с този конкретен случай. А, мисля, че това ще бъде един прекрасен начин да се помогне на още хиляди, които не са имали възможност да се изкажат пред нашата комисия. И затова от затова трябва да кажа, че не получаваме достатъчно информация от постоянното представителство на Румъния за проучването на конкретния случай на корупция. Затова бих искал да кажа от името на комисията, че господин Сохон ни представи един цял а, набор от документи. Тези, тези документи са тук. Неговият юрист в рамките на 5 минути резюмира най-същественото, но цялата информация е включена тук в досието и ние не можем да си затваряме очите. Това е само върха на айсберга има много други граждани, които са пострадали но не е достатъчно и не е достатъчно да се направят общи изказвания в духа на работи се има напредък. Това не помага на господин Сухо. Благодаря. Сега Итор, господин Итургайс, имате думата, но моля опитайте да бъдете много кратък, защото имате максимум две минути. Благодаря, госпожо председател. Виждам като представител на комисията по петициите виждам неща, които се повтарят непрекъснато. Аз самият от 10 години съм в тази комисия. Ние знаем как стоят нещата, знаем го от години, имало и много други петиции, но сега става дума за петиция на европейски граждани, на гражданин на Испания, който преживява истинска трагедия, економическа трагедия, стопанска трагедия. Той фалира вследствие на една система, която е несправедлива, която е нечестна и това става в една държава членка на Европейския съюз. Както чухме и от господин Барандика, има повече от достатъчно доказателства в а, това досие, че той е бил а, третиран зле и неговите права на европейски граждани са нарушени. Господин Сохо днес е жертвата, но Утре може да бъде друг бизнесмен, друг гражданин на Европейския съюз, който да бъде засегнат от положението в Румъния. Така че позволете съвсем накратко, госпожо председател, да кажа на Европейската комисия, че след всичко, което чухме, има много ясно противоречие. Казва ни се, че комисията няма правомощия да се справи с тези въпроси. Но, онова, което чухме от комисията е, ние нямаме правомощия, но ще ви разкажем за всичко, с което се занимаваме в Румъния. А сега тук на заседанието слушаме какви мерки се предприемат, какво се прави, как комисията участва в какво ли не. Така че, мисля, че посещенията които вие правите в Румъния, трябва да включат и проверка на тази петиция. Господин Сухо се опита да ви представи тук в а, това заседание на комисията за какво става дума. Така че, госпожо председател, има няколко неща а, по тази петиция. Първо, тя да остане отворена. Второ, ще се свържа с румънските власти и ще поискам те да се яват или техни представители да се яват пред комисията по петициите. Когато аз работя, както аз работя в тази комисия, това е правено многократно. Членове на съответни представители на съответни държави, като Испания, Дания, Гърция и други са идвали и са обяснявали пред е, комисията е, подобни тежки случаи. Също така искам да се обърна и към Европейската комисия. Моля да ни предоставите ясни, съобхватни отговори на онова, което днес е, чухме от петицията на господин Сохо. Знаем как какво става по, тази, по този конкретен случай, но бихме искали да чуем повече за онова, което става в Румъния. Мисля, че трябва да се изпрати писмо от името на Комисията по петициите до румънските власти, държавата, съдебната система с искане да се обясни какво точно става там. Ние тук в Комисията по петициите сме много разтревожени от случая на господин Сохо и настоявам тази петиция да остане отворена, за да видим как ще се развият нещата и как ще отговорят румънските институции. Настоявам наистина тази петиция да не бъде закрита и да получим ясни обяснения от румънските власти, за да знаем какво точно става по този случай. Благодаря. Благодаря. А сега имаме още трима оратори в моя списък, но ако позволите, господин Ребера, господин Мартен и господин Трибрахас, възразявате ли да приключим с тези три изказвания списъка? Господин Ребеха, имате думата. Благодаря, госпожо. Е Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да изразя моето съжаление за претърпените загуби от господин Сохо, но искам все пак да уточня някои неща. Фирмата е учредена през 2000 година, имам предвид фирмата на господин Сохо. От тогава в Румъния имаше множество реформи и част от тях са важните реформи в съдебната система. Това беше признато току-що от комисията. В последните доклади за напред напредъка на Румъния, това се потвърждава също, а именно, че Румъния върви в правилната посока. Второ, представителството на Румъния предложи отговор от страна на компетентните органи, в който се посочва, че няма достатъчно надежни доказателства по случая. Трето, е, всички пътища на обжалване, т.е. Е, инстанционния ред е изчерпан, но дори и да бъде сезиран Европейския съд по правата на човека с е, жалба за нарушение на конвенцията, Всъщност, направено ли е това и ако се направи, какъв ще бъде отговора? Има една процедура по е, установяване в Румъния, обаче това да се изнася на европейско равнище би нарушило основните договори. Това всъщност е, е част от е, механизма за проверка и комисията посочва, че резултатите са такива, че могат да удостоверят, че Румъния върви в правилна посока. Още веднъж съжалявам за претърпените вреди от господин Сохо. Искам да помоля всички наистина да се отнасяме сериозно към всички институции. Благодаря. Много благодаря. Сега господин Мартин намел думата. Благодаря, госпожо председател. Ние не можем да съдим по фактите, защото не сме компетентни в случая. Ние изслушахме вносителя, изслушахме и комисията. И е, това, което прави впечатление в дискусията е, че комисията признава, че в Румъния има корупция. И има корупция в Румъния, обаче въпреки това комисията не отговаря на искането на господин Сахо, а той е, казва, че са нарушени правата му и Румъния не зачита правата му. По специално да има честен процес, честен съдебен процес и всичко показва, че той е жертва на кражба или на някакъв друг вид злоупотреба. Сега, всъщност тук възниква съмнение и когато има съмнение, то трябва, трябва винаги да се присъжда в полза на пострадалия, в случая на господин Сохо. Аз не мога да проуча всичко, което е свързано с този случай. Подкрепям обаче идеята, че трябва да се изиска възможност да се проведе специфично разследване в случая на господин Сохо, защото не може да се говори глобално за корупцията ситуацията в Румъния. Ние трябва да отговорим на конкретната петиция на господин Сахо. така че ние по този начин можем да вдъхнем сигурност на европейските граждани по смисъла, че всички права се прилагат по еднакъв начин към всички, така че петицията трябва да остане отворена и ако няма възможност да се изисква от Румъния започване на а, ново производство а, във връзка с признаване на правата, аз а, смисля, мисля, че трябва да се проведе едно бързо разследване по случая на господин Сахо. Господин Терикаврас. Знам, че името ми е трудно за произнасяне и приятелите ми ме наричат Гери. Аз ще се обърна към комисията. Напълно съм съгласен с това, което каза господин Мартен и моите приятели. Билбао, Валендика вече казаха и аз мисля, че това не е причина да се говори, че нещата вървят на добре в общ план. Един гражданин е пострадал, няма значение дали е станало вчера или в 2000-та година, това е несправедливост. Мисля, че комисията има идея, че не може да извърши е, проучването на комисията може да настоява от румънското правителство да направи конкретно разследване на този случай и този отговор да, е, е, и това правителство да отговори за това трябва да остане отворен този казус до тогава, до когато ние не можем да постигнем отговора. Господин Сохо, има дълги договори. Трябва да видим какво прави румънското правителство по този въпрос, не комисията. И аз мисля, че комисията трябва да се нашата комисия трябва да се занимава с петициите, тъй като тя е комисия за гражданите. Председателката, благодаря. Никакво време нямаме, има много колеги, но а, преди няколко минути приключих а, списъка, което означава, че сега искам да дам думата отново на вас като юрист на господин Сохо за една минута. Много благодаря. И накрая това, което аз наистина не разбирам как Европейската комисия, която би трябвало да бъде гарант на договорите, защитава държавата членка. Всъщност те би трябвало да гарантират и спазва, спазването на договора и да защитават а, а, правата на гражданите. Те, според мен, вземат много бюрократична позиция не защитават член 20 и член 37. Мисля, че а, главният прокурор на Европейската комисия би трябвало да изготви доклад за това как може а, да се а, реши този проблем. Говорим за нарушение на член 20 и 48. И на последно място не много а, съм загрижен за сведенията, които идват от Румъния. А ако те не харесват фактите, фактите просто изчезват. Така че трябва да има независимо разследване. Уважаеми колеги, това е много трудна и а, деликатна материя. А, бих желал а, господине, да ви помоля да слушате това, което казвам, за да може да кажете това на вашия клиент. Това е много деликатен, много труден проблем. Ние се чувстваме на господин Сохо, който е страдал много. Предлагам следното. Предлагам ние от нашата комисия да възложим на секретарията да се свърже с правните служби на Европейския парламент, за да може да намерим евентуално изход от този си случай, като естествено петицията остава отворена, може би бихме могли да напишем писмо от името на нашата комисия до генералния адвокат. Оставям нещата отворени, за да се види какво ще проистече от диалога с правните служби. Отново можем да напишем едно писмо, до постоянното представителство на Румъния да поискаме компетентните власти да се произнесат по този много детайлен случай. Това, което аз мога да предвидя като възможно развитие. Вие кимате. Това е единственото нещо, което мога да направя. Добре, ще направим това точно. Благодаря ви много. Не можем да продължим повече по тази тема, тъй като имаме още много работа успешен полет в Испания. Предайте на господин Сохо нашите поздрави от името на е, директно избраните е, европейски е, представители. Сега преминаваме към точка 20, становището на гражданите Right to Water. Единственото нещо, което искам да кажа, че процедурата е както следва. Крайният срок за мненията е 17 април, утре 12 часа ще гласуваме по това становище. Ще гласуваме на 5 май и се надяваме, че ще изготвите много добро становище. Позволете ми още едно изречение. Е, аз а, а, ние въвед, проведохме едно предварително заседание на докладчиците в Сянка. Господин Наги не е тук, но той ми изпрати много хубаво писмо, което аз получих тази сутрин или вчера. И искам просто да кажа, че това беше много конструктивен подход. Очаквам измененията и ще се радвам, ако може следващата седмица да се проведе заседание на докладчиците в Сянка. Останалото оставям на фантастичните си колеги. Отлично! Сега да преминем към следващото становище. Не всъщност, Петър. Е, отсъства поради болест. Той би присъствал тук днес с удоволствие, но няма как. Окей. Okay. Добре тогава. Е, сигурна съм, че сътрудничеството по това становище ще бъде много добро. А сега по гражданската инициатива, Европейска гражданска инициатива. Дано да не сбъркам името, опасявам се, че ще го сбъркам обаче. Това е становище и сроковете по него. Крайният срок за внасяне на изменения 23 е април. Гласуването също на 23, а гласуването в АВКО ще бъде на 22 септември 2015. Мисля, че не е необходимо да го обсъждаме в сроковете е ясно какво предстои в графика. И освен това, доста преди уреченото време. Се радвам, че мога да закрия сегашното заседание. Продължаваме в 3 часа. Благодаря ви.